Смятаме, че протоколът е одобрен. Преди да пристъпим към първа точка от дневния ред за днес след обед, искам да кажа, че тук присъства официална делегация от парламентът на ЮАР делегатите са тук, за да участват в 14-та интерпарламентарна среща Европейски съюз ЮАР. Искам да кажа добре дошъл на Елос Фапс, която председателства парламентарната асамблея на ЮАР. Тук е също е господин Толас Текси, председател на Комисията за международни отношения и други петима депутати от парламента на ЮАР. Вие знаете, че тази страна споделя нашите ценности за демокрация, човешки права и многостранно сътрудничество. ЮАР е не само регионална сила, но също така е една изгряваща економика. Тя е ценен партньор, който ни помага активно да преодолеем, преодолееме опасността от изменения на климата. Ние се надяваме, че нашия диалог ще се задълбочава и нашите две нашите два региона ще работят заедно за преодоляване на сегашната криза и ще сътрудничим също така за създаване на световна структура на управление, която би била от полза за всички ни. Още един път добре дошли на парламентаристите от ЮАР. Nyní přistupme k pořadu našeho jednání v rámci společné rozpravy. Je to zpráva Elmara Broka o instituci. Сега а, преминаваме към първа точка от а, дневния ред. А, докладът на Елмар Брок, институционни аспекти за създаването на Европейска служба за действие в областта на външната политика.